Okay, good afternoon, um, everybody. И така, добър ден на всички. Добре дошли на следобедното ни заседание. По дневен ред имаме съвместни разисквания за обсъждане на проекто и измененията за, към регламента и директивата за електронната карта за услуги – има внесени 123 предложения за изменения на регламента и 185 на директивата. Вече имахме заседание на докладчиците в Сянка, обсъдихме ги. Преди да навлезем в подробностите, искам да дам думата на нашия докладчик Локегард по директивата. Искам да благодаря на Мартинес. Разбирам, че това е последното ти заседание тук, е, като член на комисията. Благодаря много за е, работата в секретарията и се надявам да се виждаме отново, макар и в друго качество. Благодаря за всичко. Сега давам думата на Мортен Локехарт, който е докладчик е, в нашата комисия по темата. Благодаря много. Преди коментарите по измененията, искам да обясня защо сме тук. Мисля, ще се съгласите, е, че още далеч времето, когато ще работи безпроблемно единния пазар, особено като имаме предвид, че той трябва да е цифров. Затова тук е наше задължение да погледнем много сериозно на това досие заради малките и средните предприятия и като цяло за европейската економика. Електронната карта за услуги, според мен, дава възможност да усъвършенстваме единния пазар, да упростим процедурите, да ги направим по-сигурни. Смятам, че това е цел, към която всички ние се стремим. Когато започнахме да разглеждаме предложението на комисията, всички или почти всички след разискванията стигнахме до извода, че е необходима по-голяма яснота – благодаря на колегите от ЕНП и от ЕФТТ, които внесоха много конструктивни предложения. Целта на всяко от предложенията е да внесе повече яснота, да конкретизира всяка процедура, както за потребителите, така и за държавните органи на държавите членки сметнахме, че е доста лесно да стигнем до компромиси, защото всички искаме по-добре функциониращ единен пазар. За съжаление обаче от лявата страна на парламента видяхме само едно предложение за изменение, което всъщност е отказ от принос към усъвършенстването на единния пазар – И сега по моите изменения конкретно, аз съм внесъл моите първо е и 82. Държавата проверява а, информацията. Това е предложението, но то стои отворено, затова ние предлагаме да се ограничи с срок – двуседмичен срок с възможност за удължаване, но за не повече от 8 седмици. Изменение 206 е следващото или 38, което ще се преработи. Когато държава членка отхвърля заявление за карта, доставчика на услуги ще разполага с две седмици, а не само една седмица да реагира – в техен интерес е да отговарят по-бързо, защото електронните карти помагат е, именно на доставчиците. Сега по другите предложения от другите групи. Аз приветствам амбициите на НП да се разшири приложното поле и е, да се преодолеят регулаторните пречки мога да се съглася с е, всички предложения, които подчертават, че командироването, страната на происход са принципи, които нямат място тук в е, тези законодателни предложения. Трябва да бъде напълно автоматизирана процедурата. Кои са следващите стъпки в преговорите? Работим по компромисите – защото много от въпросите са технически и затова ще имаме технически заседания. Разбира се, искам да подчертая, че аз съм отворен към всякакви предложения, които ще подобрят е, положението в интерес на предприятията в Европа. Благодаря, а сега като докладчик по регламента. искала да подчертая, че тук е, имаме едно досие, на което не можем да погледнем лекомислено. Залогът тук е вътрешния пазар. И следователно следва да, да бъдем конструктивни. И по-конкретно бих искала да е, благодаря на е, Народната партия и на АЛДЕ за конструктивните изменения. Е, започнахме работа, вече е, се съвещавахме помежду си докладчиците в сянка, за да видим как да се споразумеем по допълненията и измененията, които са внесени. Аз съм убедена, че всички те имат своя смисъл и вероятно по-голямата част от тях ще е, могат да бъдат отразени било то пряко, било то под формата на компромис. Съвсем накратко, що се отнася до измененията по регламент. Законодателството не влиза в противоречие с действащото законодателство в социалната област или в областта на трудовоправните отношения. Няколко от внесените изменения и допълнения, впрочем, съвсем ясно потвърждават това твърдение – после има поредица изменения и допълнения, благодарение на които държавите членки ще могат да засилят контрола, специално държавите членки домакини. Нещо особено важно за нас, контролът наистина трябва да, да, да е факт. Това по предложението на колегата Шваб и на госпожа Кораца е, билд, според които определението, самото понятие държава домакин следва да бъде е, засилено, укрепено, за да се избегне всякаква злоупотреба. Що се отнася до професионалната квалификация, трябва да бъда пределно ясна. Представени са доста изменения и допълнения – Целта е да, да стане пределно ясно, че наличието на тази карта не засяга по какъвто и да било начин действието на директивата за професионалната квалификация. Е, след това има други изменения, свързани с неутралността на тази електронна карта от разходна гледна точка. Е, разбира се, при преминаване на границата може да, да, да се събират някакви такси, но самото издаване на електронната карта става да, следва да бъде безплатно. Други изменения засягат въпроса за осигуровките. Е, според някои те трябва да бъдат изключени, според други обратно. Е, в трети случаи се иска е, документ, някакво удостоверение, е, е, е, според други не. Трябва да се намери някакво решение, да се включат осигуровките в, в, в текста, но без непременно с изискването за някакво документално доказателство. Допитваме се в момента до експерти, за да намерим най-точните формулировки в тази е, особена област. Що се отнася до евентуалното преразглеждане на уредбата, на клаузата за преглед, ще търсим компромис, да обединим внесените по тази част изменения и допълнения. Ще, ще оформим компромисни пакети, е, за, като без, без, без, разбира се, да, да е, променяме направлението на, на дадената група изменения и допълнения. Сега ще дам думата на докладчика от страна на Социално-економическия комитет, господин Палмиери. Понеже госпожа Вержини Зорера пожела да го изслушаме, за нас това ще бъде удоволствие. Имате думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Leonardo dal Cese, eh, noi abbiamo concentrato la nostra analisi su alcuni... Е, становището е, се спира на някои критични моменти. Имам преди становището на економическия и социален е, комитет. Подхода да се прехвърля отговорността основно на приемаща държава при издаването на електронната карта за услуга, фактически се появява една двойна отговорност на приемащата държава. Не би трябвало е, да се пречи на държавата членка, която е приемаща да е, реализира е, своят своите правомощия за контрол и всички правомощия, които има по отношение на стопанските субекти в нея. Предвиждат се едни услуги съгласно професионалните квалификации, като например в съда упражняващите юридически професии. Когато имаме едно лице, което е с признатите е, квалификации, когато извър, извършва самостоятелно дейността и когато има всички е, нормативни актове по принцип като компетентен орган за издаване на държавата членка е категорично на държавата членка по происход, а не на приемащата, е, както се предвижда когато прилагаме е, принципа за издаване на едно място с е, е, признаване навсякъде, държавата членка по происход остава да бъде само информирана за това дали продължителността на картата е безсрочна или ограничена от конкретен срок. И би трябвало, след като бъде издадена тази карта, лицата да могат да упражняват своята дейност и да предоставят услуги. Законно, така както се предвижда в страната, където е установено лицето. Е, директива е, е, номер 66 от 2014 година предвижда тези възможности в съответната държава членка да се предоставят услугите. Така ще бъде и по-лесно да се създават фиктивни дружества, фирми фантоми и да се осъществява социален дъмпинг. Също така проверката на оригиналните документи би трябвало да е възможна, за да не се допуска престъпна или незаконна дейност. Така както имаме възможност с дружествата с ограничена отговорност, които имат единна правосубектност като европейски дружества. Имаме становищата на Сметната палата, които посочват какви са слабостите на системата, какви е, са празнотите е, и е, какви са случаите, в които се забавя или липсва отговора. Така, мисля, че предложената система не предлага оптимални взаимоотношения между държавите членки и за това е по-добре да бъде по-ефикасен контрола, по-ефективен в страната, където се осъществява стопанската дейност, като се гарантира допълняемост с обществено-осигурителните системи и то в реално време. Благодаря. For, uh, EPP, e have, uh, От uh, НП сега uh, нека да чуем записалите се оратори. Uh, благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегите от групата на НП, които заедно внесоха общо 49 изменения. Това доказва големия интерес, който проявяват колегите към това законодателно предложение. Този интерес, според мен, е оправдан. Всички ние осъзнаваме, че потенциалът на единния пазар на услуги в Европейския съюз не се използва пълна степен. Има много възможности за по-доброто му оползотворяване. Във връзка с това съм благодарен на всички колеги, които работиха конструктивно и предложиха изменения. Благодаря на всички тези колеги в моята и други политически групи. Едновременно с това съм много разочарован от колеги от други политически групи, които решиха да не участват в работата. Измененията ни се отнасят до някои части от предложението за директива. Първо, в измененията си настояваме за хармонизирането на определенията с цел избягване на объркване и изясняване на смисъла на документа. Искаме по-ясно определение на понятието електронна карта и приемаща държава членка. Електронната карта следва да е доказателство, че притежателят ти е в състояние да предоставя услуги на територията на Съюза. Тази карта трябва също така да се използва и като доказателство в случай на проверки, извършвани от приемащите държави членки. Измененията, които сме внесли, ще допринесат за изясняването на електронната карта като инструмент. Тази електронна карта трябва да е добър инструмент, който да улесни предоставянето на услуги, най-вече от малките и средни предприятия. За да могат приемащите държави членки да имат повече време за извършването на проверка на информацията, предоставена от доставчика на услуги, Смятаме, че трябва да се удължи срокът предвиден за проверка на предоставените данни. Предлагаме този срок да се удължи с по две седмици на всеки етап от процедурата. Някои колеги от групата на СПД искат този срок дори да бъде удължен повече. Ние сме готови да обсъдим с тях това тяхно предложение. Смятаме също така, че заявлението трябва да съдържа също така и информация за изискванията по нормативната уредба в приемащата държава членка. Така доставчикът на услуги ще може да придобие пълна представа за действащите изисквания, за онова, което се изисква от него, за да започне да предоставя услуги в приемащата държава членка. Правото на приемащата държава членка временно или постоянно да забрани предоставянето на определени услуги на своя територия трябва да е мярка, която е съразмерна спрямо извършеното нарушение. Едновременно с това трябва да се зачете правото на приемащата държава членка да отмени разрешението за предоставяне на услуги. Но решението по този въпрос трябва да е напълно обосновано и да е в съзвучие с закона. Имаме и някои предложения за усъвършенстване на процедурите, както и на нормативната уредба. Тези наши изменения се отнасят до една област. Това е правната форма и изискванията за притежаване на дялове. нормативните уредби на отделните държави членки много се разминават. Някои държави, например, изискват 51% от капитала на дружество да е собственост на работещите в надзорните органи. Ние предлагаме да се включи отделна глава в директивата, отнасяща се до най-разпространените регулаторни бариери във връзка с корпоративния контрол и изискванията за управлението. Тези изисквания според нас трябва да бъдат максимално хармонизирани. И не на последно място, вземам отношение показаното от последния оратор – не бива внесените изменения да засягат разпоредбите за социалната закрила, за закрилата на работниците и техните права ще трябва да бъде въведен принципът на страната на происход. Още веднъж искам да изтъкна, че приемащата държава членка винаги може да извършва проверки. Тя може да го направи на всеки един етап от процедурата. Може да спре също така във всеки един момент процедурата по подаване на заявлението. Преди започването на предоставяне на услуги, така както е предвидено в закона. Благодаря още веднъж на колегите, работили по това законодателно предложение, най-вече на господин Льок Егор. Благодаря за доброто ни взаимодействие. Благодаря. По въпроса за регламента, Анна Мария Кораца Билт. Благодаря, Дарио Сорозати и аз Работихме заедно. Напълно съм съгласна с това, което каза той. Благодаря на съдокладчиците за отличното ни взаимодействие. На нас се падат, според мен, задължението и отговорността да предприемем нещо за усъвършенстването както на предложението за регламент, така и на предложението за директива. Така подхождаме към всички законодателни предложения на комисията. За това ме очудва факта, че някои колеги се окопават в идеологизираните си позиции. Не за първи път не ни се харесва някое предложение на комисията. И мисля, че трябва заедно да направим нещо, за да го усъвършенстваме. Вместо да залагаме само на тактическите действия. Така само взаимно си затрудняваме работата. ЕНП работи конструктивно с цел усъвършенстване на предложението на комисията. Още от самото начало не бяхме удовлетворени от него, тъй като в него не бяха залегнали достатъчно амбициозни цели. То не се отнася, например, до регулаторните, само до административните бариери. Но това е все пак някаква стъпка напред в полза на МСП. Обръщам се към нашия гост, господин Палмери. Настоящото предложение отразява директивата за услугите. След 20 години в случая става дума за отчаян опит да се приложи един особено важен законодателен акт. За съжаление, до момента не сме се възползвали от възможностите по директивата за услугите, за да стимулираме, например, заетостта. Онова, което казахте вие, можеше спокойно да го каже и Вирджини Розие. Вие дадохте израз мотамо на позицията на групата на социалистите. А какво направихме ние? В измененията си отчитаме основателната загриженост на колегите от групата на социалистите, от групата на ЕНП. Става дума за колеги от различни държави членки, представляващи най-различни национални позиции. Именно това направихме. Опитахме се да вземем предвид тяхната загриженост. Някои, например, настояват, са загрижени във връзка с принципа на страната на происход. Други пък се опасяват, че ще се стигне до социален дъмпинг. Трети се опасяват, че ще има посегателство върху правомощията на държавите членки от пазара на труда до околната среда. В измененията си се опитваме да изясним всички тези въпроси да изясним, че никой не възнамерява да ограничи правомощията на държавите членки за законодателна дейност във всички тези области. За какво става дума в това предложение? Става дума за ползването на определени възможности на доброволен принцип. Всяка една държава членка има свои административни изисквания, които са налични на съответния официален език. Малките и средни предприятия не могат да се ориентират в тази така объркана система. Дава им се за това възможност да участват в процедурата онлайн тъй като ще се установи цифрова платформа. Става дума за инструмент за комуникация, който да улесни държавите членки при комуникацията помежду им и при извършването на проверки. Приемащата държава членка има възможност да извърши проверка, да изиска информация, временно да спре действието на електронната карта или да я отнеме не става дума за предоставянето на държавите членки на карт блан. Ще няма да могат да правят каквото си искат. По настоящото предложение са предвидени широки възможности за контрол. Сигурна съм, че докладчикът ще може да ви отговори по-подробно. Ще се спра сега върху моите изменения и измененията внесени от НП. Искаме в приложното поле да се, сключи, да се включи строителният сектор. Против изменение 71 сме, в което се предлага изключването на строителния отрасъл. Мисля, че бе постигнато добро решение във връзка с застраховането трябва да се запази изискването за застрахователно удостоверение, без да се предвижда обаче стандартизиран формат. Внесохме изменение 116, в което предлагаме заетостта, социалните въпроси опазването на околната среда да останат в прерогативите на държавите членки. По член 3 се изяснявам въпросът за финализиране на процедурите. Не може да се предвиди изходът от определена процедура. Когато се прави оценка на репутацията ли? На репутацията трябва да се вземат предвид само вече приключили процедури. Би било по-ясно според нас, ако държавата членка, на, коя, на чиято територия се предоставя услугата да отговаря за процедурата. Разбира се, доставчикът на услуги трябва да докаже, че законово е установен на нейна територия. Доставчикът на услуги също така трябва да използва статистическия идентификационен код, за да уточни какъв е видът на услугата. Доставчикът на услугата също трябва да може да информира за това дали предварително е получил одобрение като стопански субект, изпълняващ обществени поръчки. Предлагаме също така да се съкрати и срокът за прегледа от 5 на 3 години. Комисията следва да направи преглед след 3 години. Така наистина ще можем да установим дали текстът е приложен така, както първоначално е възнамерявал законодателят. Предлагаме също така отново да се направи оценка на това дали трябва да има стандартизиран формат за застрахователните удостоверения. И накрая, наистина проявявам воля да продължа работа с докладчиците в Сянка. По време на последното ни заседание постигнахме много добри резултати. Има възможност също така да подадем ръка и на СПД. Мисля, че заедно ще можем да сформираме силно мнозинство, за да внесем един по-добър текст в пленарната зала. Благодаря. Виржини Розие е докладчик в Сянка по директивата. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, значи, можем да се поздравим с това, че целият пакет за услугите вече е внесен по някои от актовете вече е гласувано в пленарната зала, впрочем с изключение на един и на директивата и на регламента, които въвежда така наречената електронна карта. И очевидно има някакъв проблем, нещо, нещо съществено, след като няма особен напредък до сега. С удоволствие слушах господин Палмери, за първ път го слушам, но вероятно по различни съображения от, от различни страни се повдигат едни и същи възражения. Е, Социално-економически комитет представя е, социалните партньори, работодателите, работниците. Очевидно, предложението представя проблеми, след като от различни страни го критикуват. Общо взето можем да говорим за единодушие на представители на едната и на другата страна и на синдикатите, и на работодателите, които отхвърлят това предложение. И след като ние сме представители на, на, на своите избиратели, би трябвало също да си зададем някои въпроси. Измежду комисиите от, на парламента, които трябваше да дадат да становище, две вече се произнесоха, а две отхвърлят предложението специално за услугите. И нищо от това всъщност не изненадва. Нашата политическа група също категорично призова да бъде отхвърлено предложението, тъй като то представя структурни, неразрешими проблеми и колкото и добра воля да прояви човек, едно такова предложение, така, така зле е, формулирано, не може да бъде защитено. Е, а компромисите, които се представят днес, е, впрочем, засилват усещането за, за проблем, за риск, за недостатък на първоначалното предложение. Е, докладчицата и някои докладчици в сянка е, е, желаят да ни убедят в едно или друго, но вижте в край на краищата лековерието има своите граници. Особено, що се отнася до въпроса за страната на происход. Съжалявам, но когато е взето решение от компетентен орган на тази въпросна държава, съгласно вътрешното и законодателство, то следователно принципа на страната на происход трябва да продължи да се прилага. Компетентният орган на страната по, по приемник или, или, или по местонахождение е, бил е, е, въвлечен в процедурата. Да, но всичко това обръща опек и цялата логика е, в крайна краща, не този орган на страната приемник е депозант на, на, на решението край на краища, когато нещо е издадено от една страна, то по-нататък е, нейното законодателство продължава да действа. Е, е, е, съответно компетентният орган на, на страната приемник ще трябва да бъде натоварен с абсолютно прекомерно, неправомерно задължение да доказва каквото и да било. И всичко това противоречи и на духа и на буквата на директивата за услугите, прията от парламента от преди десетина години. Що се отнася до приложното поле, казват ни да, съвпадало с директивата за услугите, нямало никакви проблеми от данъчен, социален и какъв ли не друг характер. Що се отнася до услугите от общ интерес, както предвижда директивата за услугите. В първоначалното е, предложение е, докладчицата напълно разбираемо е, желае да изключи строителството на основание ефемистичното съображение спецификата, видите ли, на този отрасъл – е, е, говорим за, за, за, за социални права, за евентуални злоупотреби и, и измами, а, е, а, предвид разликите между социално-осигурителните системи. И в известен смисъл, прочем, изключването на този специфичен отрасъл само засилва впечатлението ни за проблемност на въпросната директива от друга страна са добавени отрасли, като осигуряването и застраховането. Значи за застрахователното, за строителното дело е, всички е, от представители на съответните отрасли се изказват против включването си. В също, също така обаче говорите за а, а, агенциите за е, наймане на работа, е, които обаче не попадат в приложното поре на директивата за услугите. Сега, или има съвпадение с директивата за услугите, или няма. Е, колегата Розати освен това казва, че не бива да се ограничаваме с разрешителния режим по директивата за услугите, а да отидем и към други е, процедури с оглед на правната форма на съответното предприятие или дружество, което отново ни извежда извън приложното поле на директивата за услугите. И тук отново ни се предлага едно безогледно регламентиране на какво ли не, с всички рискове, свързани с социалния дъмпинг, с нормативния дъмпинг, ако щете. И вместо да се уравновесят социалните условия и да се противодейства на социалния дъмплинг, това предложение отива в точно обратната посока. Както, прочим, и в други случаи, е, в други, по отношение на други актове, които сме обсъждали. Освен това, прави се опит тук да се въведе като общо положение принципа на еднократност. А, обаче е, и, и, и Г-29, а и други в Европейския е, съюз е, изказват мнението, че става въпрос за събиране на лични данни в края на краищата и възникват всички въпроси за тяхната защита. И Значи всички тези рискове съществуват още в първоначалното предложение на комисията. Те стават още по-сериозни в изменения, все още неприятно, но в резултат от измененията и допълненията вариант на, на парламента. И аз не мога да препоръчам нищо друго, освен, почен това, което препоръчат и две от комисиите, които трябваше да дадат своето становище, а именно комисията да оттегли проекта си. Е, очевидно е, функциониращия вътрешен пазар е нещо крайно желателно. Пълното прилагане на директивата за услугите, да, също, но при зачитане волята на законодателя и при зачитане на равнопоставеността между търговските, между стопанските субекти, действащи на един и същ пазар. Водени от, от е, грижата си за такава равнопоставеност, ние категорично препоръчваме отхвърлянето на това предложение. Благодаря. Господин... Госпожа, извинете, Яконсари има думата. Благодаря. Преди всичко искам да коригирам Извинявайте, получи се технически проблем с изключени микрофони. Seinässä tai loukussa, kuten Rouva Bild sanoi, Eihän tästä ole kysymys. Ei tässä ole kysymys muusta kuin, että halutaan sellaista lainsäädäntöä, joka oi... тук не става въпрос за някаква намеса, за някакво налагане на волята на социалистическата група в никакъв случай. Sorry. what's the problem with the English translation? Is it okay now? Is it okay? Сега вече има ли превод на английски? Sorry. Е. Добре. Искам да коригирам твърдението от е, госпожа Кораца Билт, господин Розати, че сме попаднали в е, идеологическа задънена улица. Това изобщо не е вярно. Многобройни са примерите. В които парламентът и комисията са приемали предложения, които след това не функционират на практика. Това виждаме в ретроспекция, а сега е добре да действаме своевременно. tässä on paljon korjattavaa, niin silloin olisi, että толкова много елементи на предложението трябва да се поправят, че най-добре е, би било комисията да оттегли предложението си, да внесе ново и всичко да започне от начало. Още повече е добре комисията да се съсредоточи върху изпълнението на действащото законодателство. Така или иначе електронната карта за услуги е насочена към дейности на единния пазар, които вече се реализират или би трябвало да се реализират. И накрая искам да подчертая, че всички правомощия са съсредоточени в ръцете на държавата по происход и да приемащата държава членка има крайно ограничени възможности да влияе върху процеса. За строителния сектор чухме от госпожа Кораца Билт, че иска да го включи. За строителството не сме съгласни с предложението и като цяло трябва да е, потвърдя нашата позиция, че най-добре предложението на комисията да бъде оттеглено изцяло. Имаме много интересен бюлетин. Добре е да се чете. В бюлетина има информация и за това досие, но изобщо не е казано, че някои от политическите групи предлагат отхвърляне на предложението като цяло. Може да ви звучи дребнаво, но не мога да не отбележа и този момент. Ето така стоят нещата. За нас. Благодаря. Благодаря, Николо Данте. Благодаря не толкова по съдържанието и мотивировката на социалистите и демократите искам да се изкажа във връзка с това, че се внесли само едно изменение, защото това, което казах Вирджини Розиер госпожа госпожа Яконсари е пределно ясно. Но по-скоро искам а, да се спра на казаното тук, че ние не желаем да сътрудничим. Не искаме да дадем зелена а, улица на това досие. И, искаме а, това досие да се върне на комисията. Не! Ако искаме да а, вървим напред, то тогава трябва да се обърне внимание на обстоятелството, че не групата на социалистите и демократите е пречката. Една лоша новина, може би, за колегата докладчик за тези, а, а, които а, имат а, идеологическа стена в главата си, тези, които искат а, да бъдат прът в колелото на напредъка, а, така ни наричат. Аз а, се оглеждам наоколо и не виждам чак толкова опасни субекти а, в средите на левицата, които да са толкова страшни за протекционизма в Европа. И съвсем ясно беше казано, още от самото начало, че това досие не съдържа дори минималните елементи, които са необходими. Никога не сме ги обсъждали по същество – ние сме внасяли изменения по други трудни е, досиета, участвали сме в компромисите, внасяли сме компромиси. И веднага трябва да кажа, че още от първия ден дадохме възможност е, на, е, в, в комисията да се обсъдят различните подходи. И а, сега а, да се каже а, че трябва да се хвърли вината върху нас, че не сме внесли е, изменения и с това спираме работата. Ние не сме работили по-малко от останалите. Ние имаме една ясна позиция. Още от първия ден казахме, ще гласуваме тук, така както гласуваме и в другите а, е, комисии, с толкова А, е, други, пак цитирам приписаните ни думи, идеологически чугурени глави. Ние ще гласуваме така, както сме го правили винаги. Благодаря, госпожо председател. Не, не съм впечатлен, че съм кой знае колко опасен революционер, а, но, но все пак е, защо се отнася до отхвърлянето, е, до, до този дух на отхвърляне? Аз не очаквам е, докладчика да може да върне в текста или да желая да върне в текста упоменаването на страната на происход. В текста обаче е направено всичко да се лиши държавата членка приемник или домакин от, от нейните права, от нейната възможност да е, наложи вътрешното си законодателност това ще бъде пряката последица, независимо от намеренията. На второ място ми се струва, че картата ще усложни материя, която и така вече е сложна. Значи, от държавата членка на происход ще се иска да тълкува всички други национални законодателства, които в определени случаи ще трябва да се приложат по даден казус. Вие, може би, разговаряте с своите национални администрации по този, по този въпрос. И се случва човек да докаже правото си пред собствената си национална администрация. А какво ще стане, когато някой желая да защити правата си пред чужда национална администрация и тогава ще трябва съответната национална администрация да познава добре административното законодателство на всички останали. Просто, просто немислимо. Ето на, госпожо председател, аз съм определено за единния вътрешния пазар. Вътрешния пазар е, е, е източник на благосъстоянието на Европейския съюз, без съмнение. Но да се твърди, че въпросната карта – е ключ към този вътрешен пазар, струва ми се е малко прекалено като аргумент. Вярно, е, една предизборна кампания могат да се говорите такива неща, но едва ли тук. Инак имаме си го единното гише, съгласно директивата за услугите, чисто и просто то трябваше да бъде усъвършенствано и да се добави езиков превод. Чисто и просто и въпросите ще да бъдат уредени. Добре, няма воля за това, очевидно. Е, вероятно, е, е, желанието е да се излее с нещо по-късно. Обаче, този проект е, ако е една прищявка, е, е, прекалено сложна, която няма да добави какъвто, е, каквато и да било полза. Благодаря. Благодаря и последната ни ораторка. Госпожа Гебхарт, благодаря. Господин Жован, мога да потвърдя, че не сте революционер. Точно толкова сте революционер, колкото съм аз или който и да е друг в тази зала. Всички ние не сме революционери, депутати сме, които се опитват да намерят правилните решения за единния пазар – Опитват се да постигнат в рамките на този единен пазар високи стандарти по отношение на правата на работниците и заетостта. И от тук възниква и въпросът, кои са правилните инструменти за това. Доказвали сме и в миналото, че можем да намерим разумни решения. Доказахме го, когато работихме по директивата за услугите. При все това тази директива не се прилага достатъчно успешно във всички държави членки. Според мен на комисията се пада задачата да се погрижи за добри резултати от прилагането на директивата по места. по въпроса за измененията. Подписах се под изменението, в което предлагаме предложението да бъде върнато на Европейската комисия. Защо? Защото смятам, че този текст не е достатъчно добър, не е дозрял. Цитирам един представител на Европейската комисия, който каза, че текстът е бил изготвен набързо. И наистина, ако човек се запознае с него, ще се убеди в това. Не ми прави чест като депутат да работя по подобно предложение. Не е допустимо, според мен, Европейската комисия съзнателно да представя на Европейския парламент толкова лош текст. Този текст има редица недостатъци. Опитах се да си изясня причината за тези недостатъци в цяла поредица от разговори с представители на комисията. Разполагаме с немалко инструменти, като обслужването на едно гише по директивата за услугите, е, картата за професионални квалификации по директивата за професионални квалификации, системата Solvit, информационната система за вътрешния пазар и редица други подобни. Това е цяла поредица от инструменти, с които вече разполагаме. Имам един въпрос, който и до днес не е намерил своя отговор – ако всички тези инструменти, с които разполагаме в областта на единния пазар, не функционират както трябва, не би ли трябвало да ги доусъвършенстваме, за да можем и да ги прилагаме както трябва, вместо да приемаме нов законодателен акт, който ще доведе до голямо объркване, най-вече сред малките и средни предприятия, тъй като те просто няма да знаят към кого и кога следва да се обърнат, за да извършват дейност в рамките на единния пазар. Това е основният въпрос, който си задавам и който и до днес не е получил отговор. И може би това е причината, поради която към мен се обръщат не малко представители на малки и средни предприятия, при това не само от Германия. Става дума за представители на малки и средни предприятия от редица държави, членки, които неведнъж са ми казвали, че това не е подходящият инструмент. Онези, на които този инструмент особено се нрави, са големите дружества. И това не е очудващо. Може би този инструмент им улеснява работата, но не е такова е положението с малките и средни предприятия. Дори напротив, този инструмент ще увеличи нивото на бюрокрация на ниво малки и средни предприятия. Господин Жован съвсем ясно го обясни преди малко административните органи на отделните държави членки трябва да се запознаят с административната уредба на други държави членки, за да може този инструмент изобщо да функционира както трябва. Освен това, трябва да се създадат и допълнителни структури, които да установят контакт помежду си. Става дума за централизирани органи. Те те първа в някои държави членки трябва да бъдат създадени, от което ще проистекат повече разходи и може би няма да проистъкат допълнителни ползи за предприемачите. Редица изменения, като например измененията на господин Ван Нистелрой, сочат, че ще се увеличи нивото на бюрокрация. Господин Ван Нистелрой в никакъв случай не е с леви убеждения. В някои изменения се предлага срокът за въвеждане на директивата в националните законодателства да се увеличи от 2 на 3 години. Това не е очудващо, тъй като инструментът наистина е сложен. Няма нищо лошо в единния пазар, но на този пазар трябва да има високо качество на услугите и високо ниво на защита на потребителите и на работниците. В никакъв случай не бива да се стига до социален дъмпинг. Това е последното, от което се нуждаем сега. Сега ще дам думата на Анна Мария за отговор, тъй като тя на няколко пъти изрично бе упомената. Uh, Толкова се радвам, че си отдаде възможност да проведем такъв оживен дебат в край на краща това е целта на, на, на упражнението, да се изслушаме взаимно. А, е, а, е, благодаря ви много за възможността отново да, да изясня, да повторя някои неща, които аз ясно заявих. Първо, поемам отговорността и казвам, че парламентът се нуждае от политически хураж. Много е опасно разделението по-настояще между източна и западна Европа. Аз не законодателствам в интерес на Германия или Франция а в интерес на 28 държави членки. Това първо. Може да ме цитирате. Според мен, е, проблемът е ясен. И, и, и аз съм го казвала и повтарям. Чакайте. Отчитаме. Казах го, ще го повторя. Отчитаме чувствителността, проявявана от една или друга държава членка. Това не е за пръв път. По всяка законодателна материя има е, специфични национални интереси. Отчитаме приоритетите на всички политически групи, опитваме се да постигнем компромисни изменения. Онова, което отхвърлям категорично е, е, е по популистичната демонизация на този акт. Че видите ли, той бил началото на края Впрочем, не става въпрос и за окончателно решение на всички проблеми. Става въпрос за един сравнително дрен инструмент, който не осложнява нещата, който е факултативен, който просто електронизира част от процедурата. И тази демонизация не се оправдава от самия текст. Първоначалното предложение на комисията не е добро, аз го казах. Първото нещо, което казах, не е съвършено. Нито това пък е за пръв път. И не за първ път комисията се отказва от първоначалните си политически амбиции по политически причини, поради съпротивата Госпожо председател, дадена ми е думата, позволете ми да приключа, понеже името ми бе споменато не веднъж в изказванията на колегите. Да, предложението на комисията не бе добро и това е една от причините, по които някои от членовете на ЕНП са против него. Не е достатъчно амбициозно. На едни им допада, разбира, разбира се, защото не е достатъчно амбициозно, на други, защото е прекалено амбициозно. ЕНП смята, че това предложение не се справя в достатъчна степен, не се обръща с лице към нормативните препятствия, които са значими. Но ние проведохме много добър разговор, това число с добрия ми приятел Филип Жовен, към чиято позиция проявявам пълно разбиране. И стигнахме до нещо, което днес представя мнението на мнозинството в НП. Ние не сме диктатура. И в НП сме демокрация, знаете. И водим диалог по въпроси, е, е, към които проявяват пристрастия едни или други национални членове. Ние така работим, не знам вие в другите политически групи как, как се справяте, ние се отнасяме с пълно уважение и приемаме различните политически мнения, подхождаме към тях открито в конструктивен дебат. Въпросът обаче е все така на дневен ред. И това е въпросът ми към вас. Какво вършат социалисти и демократи, за да усъвършенстват вътрешния пазар на услугите в Европа? Какво вършат социалисти и демократи, за да се погрижат за онези, които в продължение на десетилетия страдат от неприлагането на директивата за услугите? Като го върнете обратно на комисията акт, е, една година преди края на, на мандата на, на събранието, с какво ще се похвалите? на края на мандата си? Какво сте дали на европейските граждани? Понеже е лесно да се критикува, знам. Далеч по-трудно е да се предложи нещо конструктивно. Нито едно предложение не, не, нямаме от вас, от социалисти и демократи, за повишаване на заетостта в областта, в, в отрасъла на услугите. Да, да, разбира се, ще ви дам думата. Отбелязала съм си обаче колко време съм ви дала. Всеки може да се изкаже, разбира се, но знаете, Нямаме особено време. Вержини Розия, да, е, след това и, и, и, и докладчиците в сянка ще трябва да, да получат известен шанс. Няма да се връщам на същината, госпожо председател. Тук се отправят лични нападки. Е, е, стига толкова. Но според мен е особено шокиращо, че се дава отново думата на депутат, който не е докладчик. Да, вие като докладчик, разбира се, ще имате право да обобщите, но някакси не с един аршин се подхожда. Четири минути време се дава на е, една колега, която е докладчица в сянка като всички останали. Значи от процедурна гледна точка това поражда известни въпроси. След това в изказването на Ана Мария, аз прочем се отнасям с най-добри чувства към нея, обаче да оставя на страна политическия въпрос. Моите възражения са от юридически характер. За едната и за другата държава. Държавата на происхода, държавата, държавата на, на местопребиваване. Моето изказване бе конкретно и аз очаквам конкретни отговори. Благодаря. Е, нека да, да, да имаме възможност да и в съдържанието на, на възраженията, които бяха отправени. Мартин. Е, благодаря, госпожо председател. Е, труд, трудно е било да, да, да обхване всички детайли на осъденото до сега. Бих е, насочил вниманието си към две бележки, които се отправят. Първо, госпожа Бил, впрочем, засегна вече този въпрос. Позициите по този въпрос са две е, и, и альтернативни. Тоест да се продължи работата по предложението, да се подобри то или да бъде отхвърлено категорично. Това са двете възможности. И ако се върнем на, на последния разговор, е, че видите ли предложението било твърде амбициозно, подхожда се от две различни гледни точки. Това е проблемът, според мен, в случая. Ако се условим, че можем да се опитаме да подобрим текста, то и разговорът би бил насочен на някъде. Но ако в самото начало на, на дискусията се каже не, нищо не можем да направим, то. Аз съм озадачен от това, проче. Госпожа Гепард каза, защо комисията да не измени и допълни директивата за услугите. Мисля, че това всъщност е главният въпрос. Но какъв е отговорът му? Мисля, че отговорът е, че комисията не е била до сега в състояние да направи каквото и да било, за да поправи недостатъците на директивата за услугите, е, да се справи с неизпълнението на тази директива от страна на държавите членки. Не има държави членки, които не са в състояние или не желаят да приложат тази директива правилно. И тъкмо по тази причина, според мен, комисията прави това ново предложение. Значи, връщайки се към началото, понеже ни остава една година до края на мандата, и комисията излиза с един акт прагматичен, малък, от чисто административен характер. То, това не е и кой знае каква, какво политическо действие. Става въпрос за цифровизиране на процедурата, така че тя да бъде приведена в съответствие с изискванията на 21 век. Това не е кой знае колко амбициозно, според мен. Нещо, което е особено важно, обаче. Защо комисията нищо не е направила през последните 10 години? Това е друг въпрос. И той трябва да се обсъжда. Но година, не повече от, от година и половина е, е, преди изборите, струва ми се твърде късно да се прави каквото и да било друго и с оглед на тези съображения, правилният подход би бил да се опитаме да подобрим онова, с което разполагаме. Това е като най-обща бележка. И един детайл, що се отнася до МСП малките и средните предприятия. Явно живее на друга планета, понеже аз разговарях с много малки и средни предприятия и те го искат този, този инструмент, понеже смятат, че това ще подобри положението им. Е, при операции през работа. Така че е, има едни МСП и други МСП, зависи човек с кого разговаря. Благодаря. Тридесет. 30 секунди ви дам само. Искам да изясня нещо. Господин Льокегор твърди, че съм изискала да се измени директивата за услугите. Това не е вярно. Казах, че трябва да се промени начина по който се прилага тази директива. Аз съм категорично против изменения в директивата за услугите. Тя е добра основа за либерализирането на единния пазар. Просто трябва да се прилага както трябва в държавите членки. Сега Наистина съвсем накратко. Зная, че пресрочваме малко времето, но според мен е важно, защото обсъждаме този въпрос толкова отдавна. И сега, защо се иска връщане на предложението на комисията? при положение, че са внесени предложения за изменения, които ще подобрят текста. Принципът за държавата на происход се обсъжда, поставя се въпроса за разпоредби, които трябва да не допускат е, тежест, но така или иначе ние предлагаме конструктивен подход по една тема, която ни е известно, че е много чувствителна за вас. Постарахме се да бъдем максимално конструктивни. Разговаряхме с представители на строителния бранш. Ако вие бяхте разговаряли с тях, друг щеше да е подходът ви. Госпожо Гепхарт, имаме група на МСП и с тях а, специално сме а, имали среща и сме разговаряли и за директивата за услуги, услугите и техните отзиви са единствено положителни. Извън Германия има подкрепа за предложението. Има предложения за изменения но нямаме повече време. Припомням на всички колеги, че крайният срок за писмените предложения по компромиса е утре. Също така искам да благодаря на преводачите за това, че останаха малко по-дълго. Приключваме днешното заседание. Следващото е в сряда, 21 феврари. Благодаря на всички.